оценка на въздействието. Е е И щом заместник председателя на комисията заеме мястото си, ще му дам думата за изявлението. Господин Тимерманс, когато сте готов. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Say... Заповядайте, имате думата. Благодаря. Оценката на въздействието е от голямо значение за този състав на комисията. Трябва да постигнем резултати в областта на растежа и работните места. Не бива да създаваме прекомерна тежест за нашите граждани. Трябва да постигнем необходимите резултати, така щото Европа да се възползва от възможностите в економиката, които съществуват и не се оползотворяват днес. Смятам, че ние, като институции, комисията, парламента и съвета, сме отговорни за оценката на законодателството, което създаваме. Трябва да, да гарантираме, че е, законодателството постига целите, които е предвидено да постига, нищо повече, нищо по-малко. Затова вярвам, че оценката на въздействието която се изготвя от комисията, трябва да бъде много и внимателна, трябва да въведем подобрения в процедурата и има съвет по оценката на въздействието, който работи по този въпрос. Също така смятам, господин председателю, че споделяме обаче отговорност с парламента и с съвета по отношение на подобряването на оценката на въздействието, защото в крайна сметка това, което реално има въздействие, не е законодателното не, не, не е предложението за законодателен акт, а резултата в края на законодателната процедура. И всички ние знаем, че а, тези две неща далеч не винаги са, са а, еднакви. Затова трябва да се опитаме да подобрим, знам, че парламента смята това за, при, за приоритет, да, да се уверим в това, че и трите институции упражняват текуща оценка на въздействието. Та, преди да се стигне до, до транспонирането на директиви, е, трябва да сме наясно в процедурата по приемане какво трябва да бъде въздействието и, и по какъв начин ще гарантираме, че това, което постига този акт, е именно това, което трябва да постига. Както казах по време на изслушването си, за мен е от особен интерес да се подпомогнат малките и средни предприятия в Европа, да се възползват от съществуващите възможности. Има редици изследвания, с които съм запознат по отношение на органите по оценка на въздействието по държави членки и мога да кажа, че все по-ясно ми става, че премахването на част от излишния, излишната административна тежест може да катализира процеса на борбата с безработицата в Европейския съюз. Представете си само, че можем да, да освободим от административни задължения един месар или, или пекар. Или поне 10% да кажем от това бреме. Аз съм сигурен, че тия 10% по-малко бреме могат да позволят на този предприемач да найме един работник повече, например. Смятам, че тези неща могат да доведат до много сериозни резултати. Като се има предвид броя на малките предприятия в Европа, това да им помогнем ще означава да, да помогнем на създаването на заетост по най-осезаем начин. 85% в Европейския съюз от работните места са в малки и средни предприятия като подпомогнем тези предприятия, като ги освободим от част от административното бреме, като като гарантираме, че законодателните актове, които приемаме в тяхна полза, постигат единствено това, което трябва да постигат, нищо повече. Това е пътя към създаването на, на по-здрава заетост в Европейския съюз. Това за мен е много важна цел. Готов съм да се отчитам пред вас за действията по постигане на тази цел, но се нуждая много остро от вашата подкрепа. Защото парламента също играе роля в оценката на въздействието и, и, и е, дава много сериозен принос е, по отношение на постигане на тая цел. Сами ние не можем да се справим, но се надявам, че заедно комисията с парламента е, ще успеем успеем да, да убедим съвета също да се заеме с това въпрос, защото към днешна дата съвета не, не е особено ден в тази област. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Сега изказванията от името на политическите групи. Първи оратор от името на НП. Маркус Пипер. Благодаря, господин председател, господин заместник на комисията. Малките и средни предприятия са изключително важни за нас. Те са основата на економиката и не следва да бъдат затрупвани от бюрократични изисквания. Това е нещо, което ние говорим непрекъснато. И го чуваме сега и от вас. Вие поискахте от парламента да започнем да работим и аз бих искал да започнем да работим още в момента, днес. Искам да ви задам няколко въпроса за вътрешните насоки на комисията за оценки на въздействието. Защо няма задължителен тест за отражение на тези мерки върху малки и средни предприятия? Защо съответния орган, който отговаря за това, не формулира съответно изискване? Защо е, генералните дирекции имат много повече свобода да решават дали има нужда от оценка на въздействието или не? Това са напълно конкретни въпроси и е редно комисията да направи теста за отражение на въздействието върху малките и средни предприятия задължителен и това да се взима много сериозно. Нашата инициатива има съответна подкрепа от работната група, една експертна работна група, създавана от специалисти от много страни, в Германия, в Швеция има независими органи, които оценяват въздействието на националното законодателство върху МСП. Защо не направим същото в Брюксел? Е, орган, който е независим от комисията, който е да извършва независими оценки, той няма да замести комисията, няма да ограничи правото на инициатива на комисията. Но ние искаме да има последователна политика, да има експери... Е, експерти, които да оценяват въздействието и спазването на принципа на субсидиарност и пропорционалност. Така че Европейския съюз да не надхвърля целите си, формулирани от е, договорите. И ако мога само да припомня, не е лошо да си спазваме времето за изказване. Следващия оратор unei politici publice este esențială pentru a ne asigura de eficiența și calitatea. Господин Негреско, оценката на въздействието а, има първостепенно значение и за това многократно а, съм подчертавал основната цел на оценката, а именно да се изясни какви ще са последиците от едно решение в количествен и качествен план. Трябва да разберем какво ще бъде въздействието и същевременно гражданите и заинтересованите страни трябва да разберат какво означава конкретно за тях. Те трябва да бъдат информирани, трябва да знаят какви са мотивите за едно решение, да не бъдат изненадвани от решенията, които идват от Брюксел. С такива мерки не бива да оставяме впечатление, че Решенията са плотна зад колисие. Господин комисар, аз съм убеден, че ще направите всичко в интерес на гражданите. Благодаря. Сега съвсем ясно искам да подчертая нещо. Всеки знае с какво време разполага, което е разпределено от политическите групи. Не е справедливо спрямо преводачите да напълните с една минута реч, която реално трябва да се произнесе за многократно по-дълго време. Не е възможно. Проявявайте уважение към останалите. А сега давам думата на Нотис Мариас за две минути. Е- Благодаря. Господин председател, оценката на въздействието на нормативната уредба на Европейския съюз е много важна дейност. Първо, това трябва да става в на ниво политики. Комисията преди всичко трябва да проверява спазването на, на принципа на субсидиарност. Това е много важна задача и тя е свързана с, с, с разпределението на, на, на правомощията в Европейския съюз и правомощията на самия съюз. А, става въпрос за защитата на правомощията на отделните държави членки. Това е първия въпрос, който трябва да, да разгледа комисията. Второ, трябва да се гледа и зачитането на основните права. Това са въпроси, които водят след себе си множество последствия. Трето, вече говорихме за малките и средните предприятия, но това е въпрос, който трябва да се разглежда много сериозно. В Гърция, например, има прият меморандум, но няма оценка, няма оценка на социалното и економическото въздействие. Хиляди хора са без работа, живеят в бедност. И господин комисар, в крайна сметка, а, а, вашата комисия част от, от, от тройката. 230 предприятия бяха закрити. Е, е, огромен дял от малките и средните предприятия са в особено затруднено положение. Та, ако предварително разполагахме с оценка на въздействието, може би сега щяхме да сме в различно положение. Друг важен въпрос е, е развитието на технологиите и, и растежа, защото без е, растеж няма как да, да отбележим напредък. Това трябва да се прави и в комисията, и в парламента, естествено. Благодаря. Председателя, благодаря. Две минути. Либералите, ао да заповядайте. Господин Теличка. Ние очаквахме повече в последните две години. По-малко административно бреме, но не, то непрекъснато се увеличаваше. По-просто законодателство, но то се осложнява. Нямаме никаква последователност. Реално сами си слагаме и слагаме повече бреме на бизнеса, без да е необходимо. Без да постигаме своите цели. Затова за мен е по-доброто законодателство основен приоритет – Аз работя много с представители на бизнеса и ако говорите с тях, те ще ви кажат, че това е основният им проблем. Съгласен съм с вас, господин заместник председател, че това бреме може да се намали с 10-15% и тогава БВП ще се увеличи поне с 1%. Тоест въпросът е сериозен и има сериозно отношение към заетостта и към економическия растеж. Е, ние можем да търсиме. Комисията се опитва да направи нещо, както казахте вие, съвета не направи нищо, но не трябва да искаме още повече. Трябва също така да помислиме дали да не включиме този въпрос в междуинституционалното споразумение. Ключов въпрос е той Упростяването е основен момент от е, идеята за по-добро законодателство. Експерти, професионалисти трябва да работят по тази тема, трябва да има повече независимост и вие трябва да упражнявате повече контрол в тази ден. Може би да има и финансови цели, може би това е твърде амбициозно, но може да се постигне. Така работят и в някои страни, така работят и в Штатите Въпросите са ми много подобни на тези на господин Пипър. Няма да ги продавам, но нека да кажа, важно е да имаме амбиции, окоръжаващо е това, ще работиме с вас, ще ви подкрепяме, но искаме реални резултати, а не това, което се случваше в последните 10 години. Благодаря, господин Бютикофер, за зелените. Ich will versuchen, in anderthalb Minuten drei einfache благодаря. Ще се опитам да формулирам три ясни мисли в тази минута и половина. Първо, трябва да се погрижим по-доброто регулиране да не се превърне в поредния дневен ред за дерегулиране. Ако видим какво казва делова Европа днес, ще ни стане ясно, че така нареченото по-добро регулиране разрушава нашите економики чрез дерегулация. Много важно е инструментът да бъде приобщаващ и да запази този характер. Разбира се, и разходите трябва да бъдат взети е, предвид, но и ползите от е, регламентирането. И всичко това трябва да се преценява съвместно. Второ, има призиви за създаване на експертна група. Мисля, че трябва съвсем конкретно да разгледаме този въпрос. Представителите на потребителите, е, на синдикатите се дистанцират от предложението. Ето защо ни трябва много внимателен подход. Не ни трябва бюрокрация, трябва и ясен глас от всички заинтересовани страни. Микропредприятията също трябва да бъдат взети предвид и да бъдат извадени. Дори европалатите отхвърлят предложението. Благодаря. Благодаря на господин Бутикофер, казва председателя. А сега давам думата на Доминик Мартан. Колеги, не можем да не поздравим работата на комисията по отношение на всички законодателни предложения. Те оценяват в много големи подробности плюсовете и минусите на предвижданата политика. Правят и се ответните оценки на въздействията. Не се, не се съмнявам в доброжелателността на тези изследвания, но тук действат и много лобита в нашия парламент. За това трябва да мислиме и за методите, за прилагане на законодателството и за съответните му цена и разходи. Каква е, е работата, какъв е резултата от работата, която сме вършили до сега? нулев растеж, не кой знае колко работни места, безкрайна безработица, загуба на економически доходи, неконтролирана емиграция, корупция на всички нива на властта и липса на сигурност. Всичко върви все по-налошо и е, трябва е, Обяснява ни се, че всеки анализ помага на прилагането на законодателството, но не е основната възможност да се прилага това законодателство. Ние имаме нужда от, от мерки на всички нива. Трябва да разберем къде е грешката. Господин Бони има думата сега panie przewodniczący! w ożywieniu gospodarki europejskiej малките и средните предприятия биха могли да изиграят много важна роля в съживяването на економиката. дигиталните средства за комуникация могат да улеснят работата на, на, на малките и средните предприятия и в създаването на нови работни места. Не бива, не бива обаче да се губи от поглед при оценката на въздействието административното бреме а, и а, неговото въздействие върху малките и средни предприятия. Така че това трябва да бъде много важен елемент от оценката така че да се определят някои а, евентуални инициативи в а, оценката. Да, оценката трябва да бъде а, независима, разбира се. А, трябва да се определят а, външни експерти от парламента, заедно с комисията. Всичко това трябва да го организираме ние заедно комисията, държавите членки и парламента. Парламентът е важен, защото може да окаже важна подкрепа, като осигури свои собствени експерти, може също така да насърчи намаляването на бюрократичната тежест върху малки и средни предприятия, малките и средни предприятия, както и държавите членки. Трябва обаче да, да, да сме уверени в изпълнението на, на, на тези инициативи. Трябва да осигурим по-малко законодателство, по-оптимизирано законодателство. Госпожа Макинтайр. Действително приветствам казаното от господин Тимерманс тази вечер. Струва ми се, че разбирате значението на темата и действително говорите искрено. По-доброто нормотворчество, по-доброто регулиране трябва да намали разходите за бизнеса. Това има първостепенно значение за растежа и работните места. Трябва да разработим една рамка, която насърчава иновациите, квалифицираните работни места и достъпа до пазарите не са еднакви потребностите на всички предприятия и са необходими диференцирани решения според сектора и предприятието. За това в парламента имаме структура за оценка на въздействието, но трябва да вървим и по-нататък. Когато се консултира едно предложение, трябва да се поставят конкретни цели за намаляване на административната тежест и изрично изваждане на микропредприятията. Благодаря. А сега госпожа Викстрион за една минута. Господин комисар, тук като че ли търсиме е, само едно повече качество, разбира се, и за бизнеса, и за нашите граждани, повече ефективност. И това определено е добре. Нашата политическа партия застава за тези цели. Смятаме, че парламента може да играе важна роля. Ние можем да работим и през комисията за петиции. Можем да разглеждаме как, кои мерки работят, кои не. а може да се създаде и възможност гражданите да изказват своите мнения, да искат и повече от нас. Освен това, трябва да се опитаме да анализираме последиците в подробности. Мисля, че този въпрос трябва да се разглежда с много голямо въздействие и аз ще ви подкрепям. Госпожа Капел, една минута. Данке, фра президентин, хер комисар Дим. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, Споменахте значението на, на оценката на въздействието, качествената оценка на въздействието за заетостта и растежа в Европа. И казахте, естествено, че малките и средните предприятия са гръбнака на, на, на тези процеси. Да, напълно съм съгласна. Над 22 000 са тези предприятия и над две трети от заетите в частния сектор всъщност работят в малки и средни предприятия. Тъй, че определено е много важно в насоките за оценката на въздействието да отдадем значимото на, на малките и средните предприятия. Мисля, че трябва да се придържаме към а, а, това да се въведат задължителни тестове за малки и средни предприятия и да се придържаме също и към а, а, принципа да се мисли първо за малките. Следващия оратор. Три четвърти от европейците смятат, че от Европа идва твърде много бюрокрация. Твърде много зависиме от законодателството, а това намалява и авторитета на Европейския съюз. Малките и средни предприятия са 90% от европейските предприятия и те са първата жертва на тази прекомерна регулация. Административните разходи за, новото, за прилагане на новото законодателство около 10 пъти, са 10 пъти по-големи, отколкото за големите фирми. Процедурите са твърде е, утежнени. Сега вече търсиме възможност да бъдат е, пригодени към малките средни предприятия посредством теста за тях, но този тест не се прилага и всъщност е, се прилага само към около половината от приятото законодателство. И сега в новото предложение на комисията то дори не се споменава. Има, очаква се да се направи преразглеждане на законодателството за МСП. Във всички страни членки съответните представители на бизнеса се мобилизират, но комисията не следва да намалява амбициите си улесняването на малките и средни предприятия трябва да бъде нормата, не обратното, защото ние трябва да работим в подкрепа на тези предприятия. Госпожа Калас. Благодаря, госпожо председател. Ключов двигател на економическия напредък в Европа са малките и средните предприятия, но те трябва да бъдат улеснени, за да могат да процъфтяват. Законодателството трябва а, да бъде благоприятно и за малките, и за големите, но според експертната група на комисията в момента разходите на малките предприятия а, за а, спазване на законодателството е, могат да бъдат десетократно по-големи от е, тези на големите. Затова малките и средните предприятия много рядко имат е, ресурсите, времето, специалистите да участват в консултациите. За да бъде насочен фокуса по-добре към МСП, трябва да се включи и в насоките. Благодаря. Има синя карта, въпрос от господин Богович към вас. Заповядайте, приемате ли го? 30 <clears throat> секунди имате. Брат, кие са тисте можности? Имам не толкова въпрос, колкото коментар. Трябва съвсем ясно да определим кои процедури трябва да се опростят. Според мен Обществените поръчки са област, която МСП се сблъскват с най-много проблеми. Големи са различията между държавите. Членки съгласни ли сте с мен? réservé aux questions même si vous en avez formulé une au tout dernier moment. madame est ce que vous voulez euh, faire un commentaire pendant secondes? Вие успяхте да спазите времето, но явно не, ораторът не е успял да чуе превода. Господин Богович направи по-скоро коментар, така че имате 30, минути, 30 секунди за коментар, извинявайте. Следващия оратор, господин Гамбуш, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин Тимерманс, Искам първо да подчертая колко е важно за малките и средни предприятия да има на европейско ниво качествена оценка на въздействието. Преди три години ни се приеха инициативи за намаляване на административната тежест за малките и средните предприятия, защото те най-много страдат от адаптирането към нови административни изисквания – те са източника на основната заетост в Европа и тяхното оцеляване е много, е много, много важно. Малките и средните предприятия са двигателя на европейската економика. В Испания, например, те са огромното большинство от всички предприятия. Затова ангажиментът, който комисията поема да преразгледа е, честотата на оценката на въздействието е, е нещо чудесно, но може би това не е достатъчно. Трябва да, трябва да създадем такива насоки, които, които да превърнат цялостното законодателство на Съюза по-просто. Благодаря. Господин Штефанек, минута и половина. Благодаря много. Решенията на европейско равнище е, се е, отнасят до над 500 милиона граждани. Затова трябва да държим сметка за последиците от решенията и оценката на въздействието има голямо значение за по-нататъчното развитие на Европейския съюз. Три момента искам да откроя. Първо, Основен приоритет за нас е създаването на работни места и всяко предложение трябва да се съпоставя с постигането на тази приоритетна цел. Тук имаме е, и връзка с малките и средни предприятия, които са най-големите работодатели. Второ, определени са 10 приоритетни области и трябва да е съвсем ясно, когато се приема законодателство, как ще се отразява върху тях за да не се стигне до обратен резултат. Трябва да има взаимно допълване между отделните решения. И трето, но не по значение, съществената роля на Европейския парламент като единствената изборна институция на европейско равнище. И много бих искал да работим с комисията по оценката на въздействието. Благодаря за минута и половина, госпожа Пълнова тази зала често дебатираме за това как да подобрим условията за правене на бизнес в европа и да помогнем на предприемчивите и иновативни компании да създават работни места и икономически растеж. достъпът до финансиране със сигурност е един от основните проблеми пред малките и средни предприятия. наред с него трябва да поставим високо на дневния ред на европейските институции въпроса за облекчаването на административната тежест. тези въпроси вече са и приоритет за новата комисия в която точно вие ще бъдете и ще работите за по добра регулация в европейския съюз. поздравления за вашата силна реч която застава зад развитието на малки и средни предприятия по рано днес в пленарната зала. принципът да мислим първо за малките трябва да продължи да се прилага чрез системно провеждане на така наречения тест за малки и средни предприятия при извършването на оценка на въздействието на бъдещи законодателни инициативи имайки предвид средата на силна пазарна конкуренция при която повечето от тях оперират дори и малкото облекчение на административна тежест може да се окаже решаващо за развитието и разширяването на тяхната дейност. за мен е неразбираемо и неприемливо че ревизираните проектонасоки на комисията не включват никакви разпоредби относно теста за малки и средни предприятия той трябва да бъде интегриран като задължителен елемент в процеса на оценка на въздействието и да се обърне повече внимание на подходящото му прилагане. благодаря ви. приемате ли карта? не карта не се приема. добре. Тогава даваме минута и половина на господин Равлио. Госпожо председател, ще се опитам и аз да спазя времето си за изказване. Това, което ни дава комисията като информация, ме връща към началото на нашата дейност. Предполагаше се е, всичко това да е в полза на законодателната ни дейност, да има и ясни решения, но тези е, решения винаги са свързани с ограничения за страните членки и с е, налагане на ограничения за гражданите. Трябва много да внимаваме, защото напълно рискуваме да създаваме в момента и допълнителни, допълнителни ограничения, допълнителни изисквания трябва да се търси и повече гъвкавост. В момента част от е, анализите са изключително стрикни, без никакъв елемент на гъвкавост. Освен това, е, ще стигнем в един момент да правим анализ на анализ на въздействието на анализа на въздействието. Благодаря. Сега стигаме до процедурата за спонтанни изказвания. Госпожа Шуица, една минута. Чули čuli smo da 85 благодаря ви. Чухме, че 85% от е, предприятията в Европа са малки и средни и те имат голямо значение за економиката. Господин Тимерманс, насърчена съм от е, вашата гореща подкрепа за е, МСП. Надявам се тя да се реализира. И все пак имам един въпрос към вас. Когато създавате този независим орган, който ще гарантира гарантира надежността на законодателството, не е, смятате ли, че е, вече има е, създадена структура, създаден е вашия портфел, Няма ли дублиране? Смятате ли, че някой друг трябва да контролира Европейската комисия? Ако искаме да опростяваме законодателството, да намаляваме разходите, ако искаме лесно да се прилага на практиката законодателството, за какво е този независим орган? Благодаря. Господин Капуто за една минута. Благодаря, госпожо председател. Въз Оценката на въздействието е, трябва да държи сметка за евентуалните последици за гражданите и економиката. Много е, спорни могат да бъдат понякога последиците и е, механизмите, които предлага Европейската комисия, може да бъдат свързани с политически мотиви, не толкова с научни данни и аргументи. Имаме многобройни примери, когато се привеждат многобройни научни аргументи, за да могат да посочат някои альтернативни аспекти, невзети предвид. Но каква ще бъде ролята на комисията, когато ще оценява толкова важните научни данни, които ще гарантират независимост и прозрачност на взетите решения. Благодаря. Давам думата на господин Полчак. Важени е, пане комисаре, я бих... Благодаря, господин комисар. И аз искам да изтъкна факта, че въпросът е от е, огромен интерес и за мен, като юрист. Очудих се от това, че комисията предлага един текст, който, който не е преведен. Тъй, че няма как да направим а, обстойно сравнение на, на а, новия текст и, и сега прилагания текст. Сега, трябва да оценяваме и въздействието на принципа на субсидиарност. Най-вече във връзка с Лисабонското споразумение и във връзка с правомощията на парламента. Благодаря. Господин Ферейра, една минута. Госпожо председател, господин комисар, вие сте тук и ни говорите как искате да постигнете по-голям авторитет, по-добра основа за оценките на комисията. Но тези проучвания на въздействието са всъщност чисто формални. Много често те отразяват и желанията на лобистите, които влияят на комисията. Това определено подрива и авторитета на самите предложения. Те не работят за малките и средни предприятия. Казвате, че вие искате да работите за тях, но всъщност това, което правите е да създавате бедност в Европейския съюз. Това се случи в Португалия след мерките на тройката. либерализацията на ключови отрасли от економиката доведоха до пълното подчиняване на МСП на големите фирми. Сега давам думата на комисар Тимерманс. Първо, искам да изразя колко високо оценявам работата на преводачите, защото ораторите говорят толкова бързо, че изключително съм впечатлен от работата на устните преводачи. Второ, нека да разсея недоразуменията. Оценката на въздействието на МСП е част от оценката на комисията и ще остане част от е, тази оценка на въздействието. А това, което искаме да направим е да го подобрим, защото в момента то не е достатъчно добро. Искаме да обясним как точно се случват нещата. Службите на комисията самите, те са отговорни за извършването на оценка на въздействието. След това има преглед от съответния надзорен съвет и в момента голям процент от разглежданите оценки се връщат, защото се смята, че не са достатъчно добре изготвени. Тоест, напълно съм наясно, че службите на комисията трябва да работят по-добре, за отчитане на оценката на въздействие в предложеното законодателство. Именно за това ние сега преразглеждаме насоките за тези оценки на въздействието. И вашата, вашия принос е много полезен, защото аз мога да го допълня към дебата за създаване на по-добри е, насоки и по-добра е, администриране. Няма данни, които да подчертават, че има отсъствие на оценка на въздействието за малки и средни предприятия. В 93% от случаите има такова. Но тези оценки могат да се подобрят, ако се създаде един независим съвет, ако там членуват хора с опит, които са откровено независими, и са готови да бъдат абсолютно решителни, когато са убедени, че комисията не дава добри предложения, това ще е добре. За това аз смятам да огледам много добре, е, много подробно състава на този надзорен съвет. Тук се изказаха мнение, че той трябва да бъде е, изваден от структурите на комисията. Но комисията излиза с проекто предложения, които след това отиват в парламента и в съвета. И ако искате във всяко предложение законодателство да има такава оценка на въздействията, можем да говорим за това как парламента вижда организирането на този процес, да видим и какво съвета може да направи. Оценката на въздействията има за цел да оцени въздействието върху обществото в най-широк смисъл в такъв смисъл ние не оценяваме само правното въздействие, но и економическото и социалното въздействие, въздействието върху околната среда. Всичко това са ключови елементи за създаването на по-добро законодателство. Господин Таличка говори, че евентуално трябва да поставим и финансови цели. Нека да кажа, поне става дума за по-доброто регулиране. Нека да коментирам малко целият процес. Господин Бютикофър също спомена тази тема. По-доброто регулиране не означава липса на регулация, не означава и намаляване на регулацията, а по-скоро означава 28 регулаторни национални режими да бъдат заместени от по-ясен европейски регулаторен режим или от несъздаването на такъв, защото разликите между страните членки е толкова голяма в някои области, че да се зададе на европейско ниво регулиране, това ще наложи твърде много тежести, особено за малките и средни предприятия. Тоест аз искам да действаме напълно рационално. За мен това не е идеологически въпрос, но някъде е политически, но е само въпрос на рационализъм. Тоест, как да постигнем устойчив растеж в Европа, без да е, слагаме излишна тежест върху гражданите и МСП. Това е целта ми на, за работата ми през следващите 5 години. А също така считам, че трябва да преразгледаме и съществуващото законодателство. Не сме постигнали кой знае колко в Европейския съюз е, в последните няколко години. Господин Теличка напълно правилно очерта този проблем. И затова съм готов да дискутирам с вас как да отпадне вече устаряло законодателство, законодателство, което не постига вече целите, за което е създадено. Съгласна съм с всички вас, които казвате, че първо трябва да мислим за въздействието върху малките и средни предприятия. И не само защото те са твърде много в Европа, а защото да им помагаме означава да действа, защото е много по-лесно всъщност да им помагаме, защото когато отместим тежеста от тях, е, можем да постигнем много големи резултати и за много кратко време. И малките и средни предприятия трябва да са наясно обаче с това, защото каквото и да правим ние на европейско ниво, нямам чувството, че Малките и средни предприятия са наясно, че ние им намаляваме бремето. Те имат чувството, както правилно казахте, че ние само създаваме такова. И ние трябва да сме наясно, че обществото мисли точно така и трябва да се опитваме да работим заедно, Комисията и Европейския парламент в тази посок. И, госпожо председател, така е, малките и средни предприятия ще останат е, е, основен елемент на оценката на въздействията. Ще продължим да правиме тази оценка. Определено това е част от е, общата ни дейност за по-добро регулиране, което е необходимо за създаване на растеж в Европа. И комисията поема сериозен ангажимент всички заинтересовани страни, особено Европейския парламент, да могат да дадат своето мнение за това как да протича този процес. Ще дискутираме този въпрос и при разработването на новите насоки господин е, комисар. Благодаря. С това приключваме дебата и преминаваме към последната точка от нашия дневен ред с е, едноминучните изказвания. Господин Хаес има думата. Thank you.